So good morning, everybody. Let us start. Колеги, нека започнем. Вече така или иначе дневният ни ред предвижда по-късно започване. Искам да ви пожелая честита нова година, тъй като за пръв път провеждаме заседание през тази година. Искам да ви призова да е, приемем дневния ред. Може ли да започнем? Обръщам се дори към собствените си колеги. А, Софи. Нека приемем дневния ред. Вероник Декайзер помоли да променим а, е, дневния ред. Е, Индонезия и а, Тунис а, да бъдат а, обсъждани утре след Южен Судан, тъй като тогава може да участва поради ангажимент в мисия. Съгласни ли сте с това предложение? Добре, значи приемаме дневния ред с тази промяна. Благодаря ви. Трябва да одобрим Протоколите от предходните заседания през септември и декември сигурно сте ги прочели много внимателно. Не чувам да има допълнение. Обявление на председателя. Междувременно проведохме пленарни сесии през декември и януари. Ще се спра на неотложните въпроси. През декември приехме резолюция за Централно-Африканската република. Тя е актуална и в момента. Тази седмица или миналата, впрочем, се проведе среща на високо равнище за военното подпомагане от страна на Европейския съюз за Централно-Африканската република и се надявам да са взели предвид нашата резолюция. Тази резолюция а, е, осъжда масовите нарушения на правата на човека и се заявява в нея, че най-голямата трудност при справянето с положението е масовото нарушение на реда и законността. Този е, въоръжен конфликт е свързан с интереси на различни бунтовнически групи и престъпни мрежи, защото е, те е, по този начин оправдават своето финансиране. Също така с резолюцията отправяме призив за изграждане на достатъчен капацитет в африканския континент за поддържане на сигурността. Също така през декември приехме резолюция за ваденето на човешки органи в Китай. Призоваваме Китай незабавно да преустанови практиката на събиране на органи от затворници, особено практикуващите религията Фалун Гонг. Приехме резолюция за положението в Шри-Ланка. От една страна приветстваме първите избори, произведени в Северната провинция. Там е, Тамилския национален алианс спечели с голямо мнозинство, но все още имаме опасения във връзка с е, широкото, мащабното военно присъствие в конфликтните райони и критикуваме натиска върху е, правозащитници и журналисти, които съобщават за нарушения там. И също така подчертаваме искането си във връзка с хуманитарното право да се допуска международно разследване на твърдяните нарушения. Положението в Шри-Ланка е предмет на обсъждане при подготовката на следващото заседание на съвета по правата на човека в Женева. В резолюцията критикуваме и подхода на ОНЕ впрочем – Е, много е, тежко е положението във връзка с борбата срещу тамилските тигри. През е, януари приехме резолюция за инкриминирането на поведението на хората от групата ЛГБТ. В няколко страни са приети много тежки законодателни мерки срещу тези хора. Забранено е да се сключва брак между лица от един пол в Нигерия, което противоречи на Конституцията. Приехме и резолюция по спешност във връзка с изборите в Бангладеш. Отправихме критика за това, че партиите не са е, успели да привлекат всички към избори, не са приели законодателство в тази цел, е, за тази цел и освен това широко е практикувано насилие по време на изборите. Е, отправихме критика във връзка с тъй наречения коридор на смъртта в Пангладеш и разисквахме случая с осъждането на смърт на над 150 войници във връзка с събитията през 2009 година. Също неотложно разгледахме положението на правозащитниците в Камбоджа. По отношение на Камбоджа отправихме критика за убийствата и прекомерната употреба на сила срещу работници в текстилната индустрия и излезли на улицата, за да отстояват исканията си за минимална работна заплата. Там пет души са загинали, а много повече са ранени и е, приветствахме инициативата е, за прозрачност на текстилната индустрия. Надяваме се, че в бъдеще конфликтите няма да бъдат решавани със сила. Във връзка с Лаос, и там имаше е, неотложно разискване на резолюция, е, изчезването на господин Сомбат Сонфон, е, правозащитник, е, бе предмет на нашето внимание. Той изчезна през 2012 година. Ние пратихме делегация там и други международни организации са изпратили делегации и правителството отговаря на нашите питания едно и също. Разследваме, но не знаем къде е човекът. Семейството дори не може да види записите от камерите е, на улицата, на която е изчезнал господинът. За Южен Судан ще говорим по-късно. Приехме резолюция в неотложен порядък и за Южен Судан. Накратко за други събития. Присъствах на форум на а, е, младежки неправителствени организации, преди всичко такива, които получават финансова помощ от Европейския съюз. Основната тема бе борбата с безнаказаността, както и економическите, социалните и културните права. Разисквано бе това, че през 2014 година може би стратегията на Европейския съюз за е, така нареченото преходно правосъдие ще бъде една от основните теми. Както знаете, тази тема има множество измерение и е много важен момент в борбата за правата на човек. Имам също и една е, интересна новина след посещението в Саудитска Арабия. Тогава е, едно от нашите искания бе в бъдеще делегацията на Европейския съюз в Риад е, да получи възможност е, да наблюдава развитието на делата срещу правозащитници. И Министерство на вътрешните работи ни отговори защо не. Министърът на правосъдието даже беше още по-красноречив. Чувам сега, че делегацията на Европейския съюз е посетила съдебно заседание срещу, е, по дело срещу господин Фусан Алхарби от Асоциацията за убежище и граждански права. Мисля, че това е много обнадеждаващ знак. Следва делегацията да продължи в същия дух. Имах среща с индонезийския посланник във връзка с Западна Папуа посланникът потвърди, че е много добре е, и ние, и следващият състав на парламента да интензифицират контактите си с членове на индонезийския парламент. Срещнах се с сръбския посланник след организираното от нас посещение в Сърбия и мисля, че това, господин Токеш, можем да го обсъдим на разширеното заседание на бюрото. Гледам към вас предлагам отново да включим Сърбия в дневния ред на едно от последните ни заседания през април, за да проследим развитието там. И разбира се, споделих с посланика нашите опасения във връзка с, безо... с безпристрастността, независимостта на съдебната власт. Срещнах се с тайванския посланик – той обясни, че макар Тайван да не членува в съвета по правата на човека към ООН, е, тя е ратифицирала двата пакта за граждански и политически права и за социални, економически и културни права. Е, изразихме своите критики към увеличение брой екзекуции в Тайван – Вярно е, че тайванското правителство е намалило броя на престъпленията наказуеми със смърт, което е положително. Освен това е изменен е, кодексът на, е, за производството е, спрямо е, военни длъжностни лица, което означава, че в мирно време те вече ще бъдат съдени от гражданските съдилища във връзка с наградата Сахаров. Раса Сайтуни от Сирия е арестуван. Има и арестуван а, жена от а, жените в бяло от Куба и в двата случая съм писала, за да изразя нашите притеснения във връзка с тези случаи. И също така съм взела отношение към един арест в Китай, в уйгурския регион, професор Илам Тоти, който е, е преподавател по економика в Пекин и известен анализатор на малцинствените въпроси, на няколко пъти е критикувал е, държавната политика, провеждана в провинция Шиньянг и е задържан на 15 януари, без обаче да са му предявени конкретни обвинения. Мисля, че неговият случай също трябва да се ползва от нашето внимание. До тук са съобщенията. Изчерпи ги. Сега мисля, че по дневен ред много бързо съм се справила. Аз е, обикновено чувам критики, че дълго говоря и хората престават да ме е, слушат. сега се оказва, че съм се справила много бързо. Имаме 15 минути. Искате ли да споделите нещо, тъй като предстои да разискваме доклада на госпожа Декайзер, но това обсъждане ще започне в 10. Или може би искате да поставите въпрос в рубриката Разни. Заповядайте, колега. Благодаря. Тъй като имаме възможност и малко време, искам да използвам възможността да поговоря по някои актуални въпроси. Днес сутринта в Киев според съобщенията, двама души са били убити от полицията. Доколкото разбирам, те са участвали в мирен протест. В каквито протести участват десетки хиляди хора през последните е, два месеца. Тези протести са напълно мирни. Някои от тях, всъщност по-голямата част, са организирани от самото общество и протичат напълно мирно. Зная, че неодавна Украинският парламент върви много повече е, в посока към е, дикта, диктаторски режим и човешките права просто се погазват. Ако полицията е започнала да застрелва хора, да убива хора, то пресечена е граница е, по начин, е, по който Европейският съюз не би могъл да остане безучастен. Ние се стремим към споразумение за асоцииране е, с Украина и не бива да се абстрахираме от събитията. Намирам тази ескалация за ужасна. Насилието и полицейското полицейската бруталност срещу мирни демонстранти през последните няколко дни истински ме безпокои. Аз съм бил в Украина доста пъти, пътувал съм из цялата страна и зная, че огромната част от хората споделят европейските ценности, зачитането на правата на човека и свободите. Мисля, че трябва много внимателно да следим ставащото в Украина. Благодаря, господин Демис Маркер. Допускам, че Европейската служба за външни действия също е в течение на станалото и тъй като те са включени в дневния ред, е, предполагам, че ще вземат отношение. Господин Текеш. Elnök asszony, köszönjük a Благодаря. Е, е- просто повтарям, искам да повторя това, което каза колега, за това колко е тежко положението в Украина. Но има и още един въпрос, който искам да поставя. Това е решението на Конституционния съд в Сърбия. Става въпрос за нещо, което бих искал да повдигна и по време на, бюро, на заседанието на бюрото в разширен състав, така че ще ви помоля наистина да обърна внимание на този въпрос в 11 часа, защото там също има проблеми. Благодаря. Okay, yeah, thank you. And... Благодаря. И разбира се, и в новините тази сутрин имаше подготовката за конференцията в Монтрео за намирането на политически решения за Сирия и а, беше доста а, подробно отразяване и а, информация за сирийското правителство, как а, неведнъж и систематично а, се измъчвани и а, граждани, но наистина трябва да видим дали този репортаж е независим. А тук в нашата комисия по правата на човека винаги сме искали комисията по разследването от страна на Обединените нации за нарушаването на човешките права да бъде а, изслушана. Всъщност докладите и е, заключенията на тази комисия ще бъдат представени по време на конференцията в Монтреал. И сега ще изчакаме госпожа Кайзер. Uh, uh, и така, стигаме до следващата точка в дневния ред премахване на изтезанията в световен мащаб. Това ще бъде последния доклад в, по време на нашия мандат и е, той е точно на време. Вероник Декайзер е а, докладчик. 164 изменения е получила тя, които вече може да разгледате на всички езици, разпространени са. Получихме проект установище от страна на Комисията по а, равнопоставеност на половете и също а, Комисията по развитие. А, едната, а, втората комисия гласува вчера, а първата ще гласува утре. Това също е а, свързано с една тема, а, официалното а, предложение на комисията за изменение на регламента за, из, за изтезанията. Това е молба от 2010 година на парламента за преглед на този регламент. А, оттам бяха съставени работни групи от комисията. Идеята е да се разгледат а, ограниченията на търговията и свързаното с услугите и техническата помощ. Този доклад също е предаден на Комисията по външни работи. Това имам да кажа в началото. Първо ще чуем госпожа Декайзер, и след това господин Донски с господин Тимс Макер и мисля, че и Кинга Гал беше тук и ще се върне, а след това господин Танок и госпожа Вержия не ги виждам, но вероятно ще се присъединят към нас. Вероник, имаш думата. Мерси, мадам Благодаря, госпожо председател. Извинявам ви се за това, че е, ви накарах е, да чакате. За защо? Защото мислех, че съм на заседание на АФЕТ и отидох в съвсем друга зала, далеч от тук. Вече имахме случаи да обсъждаме съвместно перспективите и целите в крайна сметка на този доклад. Обсъждали сме и лимитите, до които можем да стигнем на определени места, пределите. Както казахте, измененията са 164, само няколко неща ще кажа. Припомням, че в този доклад не става дума да изобретяваме нещо не съществуваше, а по-скоро да се направи констатация. Съществува международно правна уредба за забрана на изтезанията – и е, голям е, брой страни е, са се присъединили към Конвенцията за забрана на изтезанията, прията в рамките на ОНЕ и към нейния факултативен протокол. Въпреки това, изтезанията не са изчезнали. Ако следите събитията, ще е, видите, че тази нощ е, е излязъл нов доклад във връзка с изтезанията в сирийските е, затвори. Той съдържа потрясаващи доказателства срещу решима и е, за това трябва да се държи сметка. Е, докладът е финансиран от Катар, той не е поръчен от международна организация, но въпреки това трябва да го имаме предвид. Следователно изтезанията продължават и основният въпрос тук е, е всички средства, с които разполагаме на международно ниво или на ниво Европейски съюз, с лостовете, с които разполагаме в търговските си споразумения с трети страни, с лостовете, фондовете, които разполагаме е, в държавите членки, не всички от които са страни по факултативния протокол. Например, Белгия, моята страна, не е страна по факултативния протокол. Всички тези средства трябва активно да се борим против изтезанията. Е, е, първата част на доклада е посветена на това какво трябва и какво може да се направи в Европейския съюз. С какви допълнителни задачи да бъдат натоварени шефовете на представителства и мисии на Европейския съюз трети страни? Както казахте, Е, ние е, е, бихме желали пълноценно да бъде изпълнен регламент 1236 на съвета за спиране на търговията с инструменти, които могат да бъдат използвани за смъртно наказание или за изтезание. Във всички случаи настояваме на е, това да се разработят и нови средства и да се е, намерят нови пътища за прилагане на средствата, с които разполага Европейския съюз за противопоставяне на изтезанията. Да правим отново това, което вече сме разработили и правим добре. От една страна има инструменти за изтезания, това е единият кръг въпроси, а другият кръг въпроси е свързан с една нова сфера в изтезанията, а именно растящия брой изтезания на деца в центрове за задържане, в бежанските лагери в сиропиталища и центрове за деца. Това е едната страна. Другата страна е привличането на деца като военнослужащи. Всъщност, децата може би са най-уязвимата жертва на тези средства за изтезание. Не само в затворите, но и на много други е, места. Е, тук мнозина в парламента си спомнят дискусиите ни е, за е, палестинските деца в израелските затвори. Няма да е, споменавам това е, в е, доклада. Аз не съм го споменала, впрочем, и до сега, но знаем, че този проблем съществува. Знаем, че той има големи мащаби. Има случаи на злоупотреби и нарушение на правата на децата дори в местата, където те са настанени, центровете за деца въпреки че се правят проверки, нарушенията се промъкват. Просто не забелязваме до каква степен е, съществува този проблем. Що се отнася до третите страни, е, докладът е, обръща много сериозно внимание на този аспект. Споменах вече ролята на мисиите на Европейския съюз, които трябва да бъдат натоварени с това да следят за случаи на изтезания и да ни предупреждават. Визирана е и възможността на е, мисиите на Европейския съюз и на парламента при посещение в една трета страна е, да е, имаме достъп е, до практически насоки, които да ни позволяват да следим ставащото, например, затворите и да знаем как да постъпваме без да поставяме под заплаха самия затворник – е, защото е, този, който иска повече, е, получава по-малко. Ние често пъти отивайки в една страна, искаме да се видим с точно определен затворник и в момента, в който те го скрият от нас, ние повече не можем да окажем никакво влияние върху съдбата му и често пъти той страда. Значи, това са все аспекти, свързани с международното измерение. И накрая докладът ми отделя внимание и на последователността на политиката на Европейския съюз, на доверието към нас, онези държави, които не са все още страни по факултативния протокол към Конвенцията на ОНЕ, са приканени да се присъединят. Е, също така е необходимо да се обърне внимание на е, подпомагането на пострадалите от изтезания, е, на тяхната рехабилитация. Това са вече по-конкретни препоръки. С какво са свързани измененията? Измененията в общи линии внасят допълнения към доклада. Е, докладът е ограничен по обем – аз самата съм а, внесла около 40 изменения, които а, в първоначалния вариант на моя доклад присъстваха, но които трябваше да изхвърля заради ограничения брой страници, в който бях длъжна да се вместя. Колегите са допълнили е, своите виждания е, за инструментите за изтезание, за посещенията на центровете за задържане и е, затворите, правата на особено уязвими групи като жените, артистите, също така ролята на страните на происход, докладите на специалните докладчици на ОНЕ във връзка с изтезанията, необходимостта от повече е, обучение за представителите на Европейския съюз е, в неговите делегации и мисии. Има изменение на господин Танок във връзка с нарушенията на правата на децата в интернет. Повече финансова помощ от Европейския съюз за спиране на изтезанията е, смъртното наказание е предмет на някои изменения. Ние сме против смъртното наказание, обаче ако в някоя страна съществува още е, такова наказание, може все още да се предприемат мерки против изтезанията, докато чакаме да се отмени смъртното наказание. Тези мерки ще ползват задържаните и затворниците. Е, трябва е, да се гарантира независимо и безпристрастно прилагане на закона. Аз е, ще сортирам всички тези изменения. Опитах се да ги представя схематично. Разбира се, всички те са в духа на доклада и го обогатяват. Просто могат да го допълнят. Обаче, ако възприема всичките, докладът ще стане неуправляем като текст. За това ще се опитам да направя компромиси и да структурирам е, в групи тези изменения, така че те да бъдат логични. Бих казала, че огромното мнозинство от измененията ги приемам извънредно благосклонно, защото те много допринасят за задълбочаване на доклада и е, за повишаване на нашата резултатност в борбата ни с изтезанията. Има един много трънлив въпрос, е, който засегнах, е, но той заслужава повече внимание. Знаем, че за пресата, за медиите е далеч не така привлекателно – да се посочват с пръст и да се назовават поименно отделни страни. Това е оръжие с две остриета. Не би трябвало да отваряме котията на Пандора. Не би трябвало да компрометираме това, което прави Европейския съюз. Ако е, някой е, каже, е, може да допълним е, специално палестинските деца, след това специално ситуацията в една държава, след това е, ситуацията в друга държава, един такъв списък е, винаги крие опасности. Винаги може е, да се е, пита защо слагаме една държава в доклада, а не друга. Защо посочваме поименно един, а не друг. Аз е, мога спокойно да включа и Русия, и Китай. Но Вие е, знаете много добре, че когато се правеха полетите на ЦРУ, е, имаше участие и на държави членки на Европейския съюз е, в тази практика на незаконно задържане и предаване. Единствено е, то, е, което съм посочила поименно по всички тези съображения е затварянето на лагера в Гуантанамо защото това е старо обещание и ние бихме желали то да бъде изпълнено. Това е обещание на президента Обама, което все още очаква изпълнението си. В измененията има много уместни идеи и аз съм сигурна, че със сигурност ще имаме и някои изменения във връзка с последните разкрития за Сирия, но смятам, че по-коректно, по-резултатно в този конкретен доклад да се придържаме към обща структура, към цели, към намерение, да цитираме е, действащи актове, да зададем ориентири за политиката на Европейския съюз и за нейното практическо изпълнение – е, но когато опрем до конкретен случай по-късно, всеки път в съответната държава е, да задаваме въпросите. Имало ли изтезание, кой ги е извършил, разследвани ли са и какви са последиците. Смятам, че това ще ни е много полезно, вместо да сочим конкретни страни с пръст, независимо от това за коя тема правим доклад. И за това смятам, че би трябвало сега да останем на по-общо ниво, а по-късно вече да говорим конкретно във връзка с посещенията и разискванията на конкретни страни. Bon, euh, que... Това са намеренията ми като докладчик. Естествено, тази позиция трябва да бъде одобрена от мнозинството на парламента. И по-конкретно трябва да бъде одобрена най-напред от нашата подкомисия. Но предлагам да възприемем именно този подход, за да се радва на максимално широка подкрепа докладът, а не след това на пленарно заседание да изпаднем в спорове за това коя страна да бъде цитирана, коя не. А самата правя а, жертви също в тази връзка, защото, както се казва, има страни, които ми парят върха на езика, искам да ги кажа. Но все пак не би трябвало да изпадаме в крайности. Има много държави, които създават проблеми в крайна сметка и Европа не е със съвсем бели одежди по този въпрос. Това са предложенията ми за бъдещата работа по доклада. Благодаря много. А сега ще чуем Кинга Гал от а, НП, след това господин Донски с Оталде и така нататък. Благодаря, госпожо председател. Както обсъдихме и в предишното ни обс... предишния ни дебат на този доклад, смятам, че изготвения доклад от госпожа Кайзер е добър и е много навременен. Това се доказва и от големия брой изменения, предложени от колегите. Техния интерес, техния интерес свидетелства този брой текста на докладчика заедно с господин Холит. Мисля, че постигнаха компромис за доста от тях. Наистина те са добри и приемливи за нас. Като цяло смятам, че ще стане добър доклад и ще го ще подкрепим много от измененията. Разбира се, има и много такива от тях, които се припокриват а, така че са необходими компромисни изменения, които ще помогнат а, за текста. Но разбира се, има и изменения, които могат да се формулират и по друг начин, малко по-меко. Да речем тук а, окончателната формулировка също бих могла да а, предложа компромиси. Така че има някои, които е НП няма да приеме. Но а, като цяло мога да кажа, че в този ритъм а, и принципно се получава добър доклад. Също искам да а, коментирам това, а, което госпожа Кайзер повдигна, как да бъдат включени децата. Би си задала въпроса в каква степен ам, отношението ам, унизителното отношение по интернет попада действително в, в, в определението на изтезания, но наистина а, има смисъл да се обсъди това. А, съгласна съм с това, което каза госпожа Кайзери а, по повод на посочването с пръсти и цитирането конкретно на а, държави. А, но макар а, да не Тоест, съгласна съм с нейната позиция да не се включват конкретни а, имена и да се придържаме по на... към начина по който сме процедирали и до сега с този тип доклади. Това е най-общо казано. Сигурно съм, че ще намерим добри до... компромиси. Благодаря Кинга, казва председателката господин Донскис. На първо място искам да благодаря на докладчицата за усилията по съставянето на този важен доклад по тази трудна тема. Наистина всички сме съгласни, че премахването на изтезанията трябва а, да, е, а, да, да бъде извършено, но предизвикателство е тази тема като цяло. А, ние подадохме няколко моби за изменения, но те не са част от окончателния доклад. Изменение 50 искам да привлека вашето внимание за защитниците на човешките права. Именно хората, които най-много настояват за защитата на човешките права, страдат най-много и включително и техните семейства са поставени в риск смятаме, че е още по-систематично и последователно да се повдигат а, имената и случаите на именно тези защитници, които са в такъв риск от изтезание, които правят абсолютно всичко възможно, за да помогнат. А, изменение 127 призовава европейските делегации да предоставят помощ на, човеш... на а, членовете на гражданското общество, когато не им се позволява да участват в съдебни изслушвания и да посещават затвори. На следващо място има инструменти, които сме споменали в изменение 41. Системите за здравеопазване в различните държави понякога не могат да се справят с конкретните проблеми на жертвите на изтезания. Има а, центрове за рехабилитация, които много а, силно разчитат на Европейския съюз за финансиране. Нека да не изоставяме жертвите на изтезания дори и по време на економическа финансова криза. И накрая, изменение 21, споменавам, че из, из, тезанията са както физически, така и психологически и също така а, психиатрията може да се използва за включване на активистите и а, всъщност затварянето им в психиатрични а, центрове на самите активисти, така че те да не могат да про да извършат това, което са решили. Като ам, човек израснал в бившия Съветски съюз, мога да кажа, че в а, психиатрични институции имаше хора, които чисто и просто не са съгласни с а, а, общите а, мнения. Като цяло това е един отличен доклад. Благодаря господин Донскис, а, макар че да смятам, че по темата за злоупотребата с психиатрията предстои едно наше изследване и това как то се използва, как се използва това в държавите след разпада на бившия Съветски съюз. Отново господин Донскис, да, наистина имаме много притеснителна информация, която постъпва наистина много такива психиатрични центрове се използват за сплашване. Господин Демсмакер. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на госпожа Кайзер за добрата работа, която е свършила. Като начало, нещо, което искам да спомена, мисля, че може би ще има разнопосочие в становища на различните групи, като цяло обхвата на доклада. Ние сме доволни от измененията, които поясняват определението на изтезания и също така цитират законодателството на международно ниво по отношение на човешките права, но смятаме, че трябва да има ясно определение на изтезание. То, разбира се, се различава в своята, своята степен, но тук трябва да става въпрос за общ обществени а, организации, които работещи в европейски организации или в а, своята м, официална а, роля, които извършват това изтезание. А, според мен докладът има а, смисъл да бъде малко по-уточнен, особено а, частта за децата. Госпожа Кайзер а, обясни какво е включил в писмения си доклад. А, а, а именно, че е напълно а, неприемливо и трябва да се осъди изтезанието на деца. Но смятам, че а, това може да обърка а, малко тези, които не са експерти, които четат доклада. И а, техническата дефиниция, определение а, е нужно да се включи в. А, доклада. Наистина, сплашването посредством социални медии е много важно, но не трябва да попада в, нито в определението а, на изтезание, но нито в доклада. Това не попада в определението от ОНЕ, тъй като това не се извършва от а, публични институции, от държавни институции. Смятам, че трябва да имаме точно определение и да го прилагаме последователно. Според а, нас трябва да има повече цитирани международни организации и документи, също така споменаването на Женевската конвенция, Международния съд а, и различни други протоколи. Тоест, включването на международната рамка – в която всъщност всичко това се случва. Що се отнася до структурата на доклада, на първо място смятам, че би било добре да има положително начало, да имаме положителна гледна точка. Важно е да се уточни, че съществува социален контекст, но има индивиди, които се борят срещу изтезанията. Сами по себе си но и Европейския съюз има институционална позиция и отговорност и ние трябва да определим ясно нашата позиция и нашето отношение. Разбира се, Европейския съюз служава известна критика, защото не винаги прави всичко, което може. Част от това се вижда и в, измене, в измененията. Там се казва, че бихме могли да имаме някакъв вид насоки за това как да се осъществява всичко това. Не съм сигурен, че другите групи ще са съгласни с нашите изменения, но Накрая искам да кажа а, няколко думи за регламента, който е включен и цитиран тук за изтезанията. Това е нещо, което споделяме, одобряваме, но трябва да се говори и за пропуските в практиките, които съществуват. Не искам да продължавам твърде дълго, госпожо председател, но също говорим и за неща, които се случват в Европейския съюз. А, тайни центрове за задържане, също и Гуантанамо, това е тема, която трябва да се спомене. Съгласни сме тук с другите групи. И така, доста голяма степен на консенсус, но също така и е известна критика към доклада. Мерките, антитерористичните мерки, осъществени национално равнище, как се включват те. Не казвам да обрисуваме по-положителна картина, отколкото съществува в реалността и особено на самите нас. А, нашите делегации трябва да са много по-наясно с това какво могат да направят за борбата с изтезанията в трети страни. И също така при държавите членки трябва да се направи повече за жертвите на изтезания. Все елементи, които си заслужава по-ясно да определим за да може и държавите членки да гарантират, че ще използват и ще спазват правните инструменти, които съществуват. Също тези, които използват различните видове а, инструменти за нечовешко или унизително отношение, също трябва да бъдат видими в този доклад. Има възможност за постигане на добър консенсус през, в групите, между различните групи а, и така докладът да стане малко по-подробен, малко по-ясно да бъдат. А, разписани някои от моментите, на които се спрях и така да се получи един много хубав доклад. Благодаря. Не виждам други докладчици в залата. Не виждам и докладчиците от другите две парламентарни комисии, но предполагам, че госпожа де Кайзер ще се ще обсъди с тях. А сега сред нас е, е член на Дирекцията за човешки права и демокрация от комисията. И след това ви искате да се изкажете накрая, доколкото разбирам. И на Вероник искам да кажа, че вие не сте закъсняли, просто ние свършихме малко по-рано с предишната точка от дневния ред. Благодаря. Здравейте. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Както знаете, току-що започваме нашето обсъждане. Имаме обща силна подкрепа към доклада. Продължаваме да следим дискусията, чакаме да се приеме доклада, нямаме кой знае какви коментари на този етап. И е, това е за сега. Благодаря тогава може би и аз ще се включа а, след този дебат, който чухме. В началото вие казахте, че няма да е нов а, сензационен доклад, но смятам, че много добре да се спрем на несензационните елементи, когато говорим за премахнато на изтезанията. Наистина всички са съгласни, че трябва да се борим срещу изтезанията, трябва да бъдат премахнати изцяло, но а, наистина има смисъл да се гледа и практиката. Много на място е доклада. Не съм изчела всички подробности, но смятам, че я ще доп... че докладът ще допренесе за работата в Европейския съюз и борбата с изтезанията на международно равнище. Имам два примера, които искам да спомена. И не а, говоря конкретно за изменения, но а, нещо, което споменахте за смъртното наказание, използването на конкретни отрови за а, екзекуциите. Това е също, което видяхме в а, новините миналата седмица. В Охайо е екзекутиран човек с серум, който не е а, тестван на хора, а единствено на животни. И а, дори преди това бяхме казали, че това не трябва да се прави и а, въпреки това те са го използвали и повече от 10 минути а, той се е мъчил преди да а, умре. Имаше и натиск върху вразени Скарби за производството на пропофол да не се а, продава на Съединените щати, за да не се използва за екзекуции. И мисля, че е много навременно това, което казваме. А, и също е и успех за парламента, че предприятието анализира своята система за разпространение на пропофол, за да могат да докажат в един пример, че когато аптеката го продава на а, дадено а, на затвор, а, да се информира предприятието и съответните институции, за да може а, да не се злоупотребява с а, това иначе полезно лекарство. Така че а, смятам, че като пример, а, просто това иска да кажа, че да дам този пример, колко е на време на дискусията ни и а, този доклад. И на второ място наистина а, ще коментирам това, което казахте, че не искате да се цитират толкова държави. В немските медии Европейският център за, европейски, за конституционни права и човешки права има а, доклад за систематичното изтезаване а, на британските части в Басра в Ирак след военната намеса там. И докладът е толкова сериозен, че а, дори а, е сезиран Международния а, наказателен съд, който е приел а, този доклад и ще извърши своето а, разследване. А, не казвам това като предложение за изменение, просто казвам, че наистина трябва и нашата къща да подредим, е, че всичко това е много навременно. И накрая господин Донски спомена това към господин Сария. Наистина, съвсем подходящо е Европейския съюз да продължи да подкрепя финансово центровете за жертвите на изтезания – и така, Вероник, вие имате думата. Euh, Благодаря. Благодаря на колегите за техните коментари. Благодаря за предложенията. Искам отново да повторя това, което казах в началото. Господин с, отново спомена 41 51 изменение, конкретни изменения. Както казах, това не ме притеснява. В момента единственото ми притеснение е да мога да систематизирам тези изменения може би ще се промени малко формулировката, за да може те да бъдат наистина групирани по един по-адекватен начин. Искам да кажа, че по-голямата част от измененията, предложени от докладците в Сянка, ги приемам без никакъв проблем може би а, по отношение на госпожа Гал има някои изменения, а, които аз ще подкрепя, свързани с а, жените и с изтезанията конкретно срещу жени, но има нещо, което специално ме притеснява. Става въпрос за следното. бяха предложени много изменения за премахване на текст когато вие а, предлагате изменения за премахване на даден текст, вие предлагате или не предлагате нов текст. Това е нещо, което аз не успях да разбера. А, и може би ще трябва да разясним при следващата ни среща. Това, което аз се запитах е защо искате аз да премахна цял един пасаж, но може би не съм проследила реда на измененията и заради това не съм прочела альтернативния текст, който вие предлагате на част малко бях изненадана, не можах да разбера много вашите изменения, но ще поговорим по този въпрос. Аз мисля, госпожо председател, и мисля, че вие сте а, права. Да, в действителност трябва да говорим за конкретни случаи в пресконференциите, по време на нашите изслушвания, по време на интервюта, които даваме пред пресата. Нас ни молят да даваме конкретни примери. И конкретни примери никога не липсват. Има многобройни примери. Но аз бих предпочела да говорим за системни практики, а не за определени конкретни случаи. Ако говорим за една конкретна а, страна, това не би било най-доброто решение би трябвало да има малко по-балансирано съдържание. Защото ако започнем с един случай, тогава ще трябва да приведем и друг пример от друга страна. Такива примери не липсват. Така че аз се притеснявам, че ако започнем да сочим с пръст, тогава ще започнат да изникват нови и нови случаи и накрая все едно ние ще се занимаваме само с тези конкретни случаи, ще си затваряме очите пред ситуацията в други държави. Когато говорим за тези материали или продукти, оборудване, които могат да се използват за прилагане на изтезания, наистина би, могла да, би могъл да съществува списък на такива на такова оборудване, което потенциално може да се използва за такива цели. Както вие казахте, пропофола. А, да, това би могло да бъде включено в списък. Това не означава сочене с пръст. Но ще продължаваме да говорим по тези въпроси. Благодаря. Добре, тогава ви припомням за крайните срокове връзка с доклада. Ще работите по компромисите сега, мисля. Гласуването в АФЕТ е на 6 февруари в Страсбург. След това се предвижда през март да гласуваме в пленарна сесия. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ни ред, където имаме актуална информация от Европейската служба за външна дейност относно неотложните ситуации. Това обичайно правим тук. Разглеждаме различни страни и този път ще чуем за ситуацията в Марокко. От една страна има много обстоен процес иницииран от правителството на Марокко, който доведе до нова конституция. Тя беше прията през 2011 година. От друга страна, виждаме при осъществяването, при прилагането на всичко това има доста сериозни проблеми, да речем в областта на свободата на медиите. Има и конкретен случай. Ще искаме да чуем а, малко повече от е СВД. А, господин Али Анусла, журналиста, който вие а, разглеждате и следите какво се случва с него. Също има и а, предстоящо заседание между Европейския съюз и подкомитета от а, Марокко, а, който е планиран за януари в началото, но сега може би ще се състои през февруари. Но а, също така можете и това да засегнете в вашето изказване свободата на изразяване и издружаване. Разбирам, че в парламента света на председателите е решил да изпрати адхок делегация от АФЕД в Западна Сахара и подготвяме се подготвяме, когато се върне тази делегация, да проведем евентуално едно съвместно заседание с АФЕД, за да чуем а, техния доклад. Ето защо смятам, че е съвсем подходящо да ви чуем сега. Да ни кажете какво то можете за Марокко. Госпожа Косия Лахут, имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Здравейте на всички. Както споменахте, под комитета по човешки права, демократизация и управление ще се състои на 10 февруари. Това е един от подкомитетите в рамките на а, споразумението на Европейския съюз с Марокко. Съвсем накратко ще разгледам дневния ред, който сме планирали, за да чуете какви са темите заложени в него и мога да навлезна след това в по-големи подробности в тези, които представляват за интерес за вас. В момента се консултираме още с мароканските партньори, за да финализираме дневния ред, но ще представим това и в работната, съответна работна група в съвета за информация на държавите членки и в паралел организираме в Рабат и в Брюксел консултации с гражданското общество. Тази в Брюксел ще се проведе следващата седмица. Тематичните сесии на тези подкомитети ще са посветени на а, свободата на изразяване и а, ще разгледаме повече подробности, включително и ситуацията свързана с господин Алия Мусла, също свободата на сдружаване, правата на уязвимите хора, на жените, на мигрантите. Както знаете, може би има една нова динамика в Марокко по отношение на миграционната политика. Има и доста положителни тенденции в последните години по отношение на смъртното наказание. Искам да посоча тук, че миналата седмица, ако се лъжа, групи и от мнозинството, и от опозицията са направили предложение за нов закон на генералния секретар на парламента с цел да се отмени изцяло а, смъртно доказание. Може би няма нужда да припомняме, но от 2014-2016 година Марокко е член на съвета на ОНЕ за човешки права, което е нещо положително, може би още по- а, резултатно ще бъде сътрудничеството ни в областта на човешките права. Двата въпроса, които иска да повдигна по-конкретно във връзка с последните развития и това, което ние следим, именно свързаното с процеса на Алиан Мусла, главният редактор на Лакоме онлайн. 24 декември беше насрочено изслушване в... но беше отложен за 18 февруари и Европейският съюз е много активен в това отношение в Марокко. Свързва се през европейския посланник с всички най-високи нива, като министър на правосъдието, и така нататък. Правни експерти, юристи също, медийни специалисти са включени. И медийният закон е също една тема, която смятаме, че ще се нуждае от много сериозно рамо от наша страна, тъй като не се развива както смятаме, че би трябвало. През декември съвета между Европейския съюз и Марокко съвсем официално отбеляза приемането на план за действие 2014-2017 и един от а, приоритетите, една от приоритетните дейности е приемането на медийния закон с краен срок, т.е. календар за тази дейност, предвиден а, до края на тази година. Госпожо председател, вие споменахте, че има доста амбициозна програма за реформа, конституционална реформа и има а, трудности по повод на прилагането. Знаем, че миналата година беше доста трудна при а, формирането на правителство. Половината година, половин година беше с междинното правителство заради промените, които се осъществиха. Смятаме, че след промените през октомври 2013 година ще бъде положителна работата ни, съвместната работа по повод на реформите, включително тези за човешките права. Мисля, че това е всичко на този етап от мен. Благодаря. Благодаря. Има ли въпроси от членовете на комисията? Аз имам два въпроса. Миналия път, когато разисквахме положението в Мороко, си спомням, че е, в медиите много нашироко бе отразен е, случай с изнасилване на едно момиче. Е, в закона там съществува разпоредба, че ако пострадалата и извършителят на изнасилването сключат брак, извършителят не попада в затвора. Имаше критика от наша страна срещу тази разпоредба, че трябва да се наказва непострадалата извършителята. Разбирам, че комисията по правосъдие в, Европ... в Марокканския парламент е гласувала за отмяна на този е, текст от е, наказателния кодекс, член 475, но предстои окончателно гласуване в долната камера на парламента. Бихте ли коментирали това? До тук с първия ми въпрос. А вторият е, въпрос Едно движение АТЕК, което се занимава с глобализацията, се свърза с мен и ми обърна внимание, че има конфликт между защитници на правата на жените и е, лицата, които отпускат микрокредити на лица с ниски доходи и други подобни категории. През 2011 година е, е била отправена критика е, за корупция в тези организации за микрокредитиране. Е, виждам, че кимате утвърдително, е, следователно сте запозната с проблема. Е, координаторите жени в тази група защитават пострадалите тъй като има доста жени, които са взели такива микрокредити, сега не могат да ги обслужват е, и са застрашени от съдебни процеси, както и от наказание 5 години лишаване от свобода. ...28 януари е датата, за която е насрочено следващото съдебно заседание е, по е, един от тези случаи. Знаете ли за това? съдът коректно ли решава такива дела или под политическо влияние? Благодаря. Сега, член 475 беше втория въпрос, по който исках да взема отношение. Точно е така е, както вие казвате. Много голям международен натиск бе оказан, но се мобилизираха и жените в Марокко и за това до сега в гласуването на Комисията по правосъдие в парламента е, е бил отменен текста, т.е. препоръчва се да бъде отменен. Ще видим как ще се гласува на пленарно заседание. Ние се опитваме също да оказваме своя натиск, така че този ужасен текст да отпадне като че ли няма големи проблеми. Можем да очакваме отмяна, но разбира се, трябва да проявяваме и бдителност. Това ще е един специфичен въпрос, по който продължаваме да следим развитието в контекста на правата на жените. Що се отнася до въпроса ви за микрокредитите? Мисля, че е, тези е, акции е, за защита на пострадалите от мошенничества при микрокредитирането се водят от двама души мъж и жена. Значи те предлагат следствие на наличието на измама да не се връщат взетите на заем пари. Вярно е, че тези двама души, които са ръководители на движението, в известен смисъл, сега са застрашени от наказателна отговорност. Зная, <clears throat> че има дело срещу тях и ви благодаря много за актуалната информация. Аз ноември месец знаех вече за делото. Ще потвърдим следващата седмица и ще изпратим представител, за да следим развитието на съдебното заседание. Госпожо Вержия, искате ли също да се включите? Да, но бързо, защото темите, по които исках да се изкажа, бяха засегнати и от вас самата. Ако правилно съм осведомена, гласуването по член 475 се провежда днес в Маракеш. И има много сериозна мобилизация на мароканските жени, е, те присъстват пред е, Марокканския парламент днес, е, за да следят наживо гласуването. По историята с микрокредитите, вярно е, от месеци има силна гражданска мобилизация за решаване на този въпрос. Е так организацията, която се е свързала с нашия председател, е много активна. Необходимо отблизо да следим ставащото там, защото огромен брой жени са жертви на тези е, е, измами, на тези мошеничества. И трябва да ви кажа, че е, мароканските компетентни органи до тук не са проявявали необходимото усърдие за решаване на този въпрос. Защото двете лица, които олицетворяват движението за преодоляване на тази порочна практика, всъщност са изправени пред съд. Е, споделям безпокойствата, но вие много ясно се изказахте. Е, смисъл, е, че трябва да се отстоява свободата на изразяване. Не си спомням името, но във връзка с този задържан журналист, който беше споменат. Марокко не може е, да твърди, че защитава правата на човека, ако отстъпва от свободата на изразяване и ако журналистите продължават да попадат в затвора е, по съображения, е, които наистина нямат нищо общо със свободата на изразяване. Okay, then finally, Вахут. И така, госпожа Вахут, само едно уточнение. По отношение на господин Алия Нозла, то вие с неговия случай а, е, имахте предвид, е, той е, а, освободен а, временно. For... Добре, благодаря ви. Благодаря ви, че сте тук. Винаги е много добре е, да чуваме актуална информация от вашата служба за работата ви в различни страни, е, въпреки че темите е, сега не изискваха дълги разговори. Утре ще чуем актуална информация за Египет и Тунис. Сега можем да приключим сутрешната част на заседанието. След обед ще започнем е, с заседание при закрити врата в 3 часа. Ще обсъдим диалога между Русия и Европейския съюз в областта на правата на човека, след което ще проведем обществено обсъждане за положението на правата на човека в Русия. Сега предстои разширено заседание на бюрото.